Uh, uh, Скъпи колеги, нека започнем с някои съобщения, но преди да започнем работа, ще прочета кратко съобщение от преводачите. Знаем за какво става дума, но ще прочета текста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 and they're saying that they are being forced to work. So to prove um, our solidarity. Така че, за да покажем, че сме солидарни с това нарушение на правата на преводачите да стъчкуват е, и заради това, че се нарушават правата на някои кабини и депутати, ще спрем в часа, в който е предвидено да приключи заседанието. Освен това няма да има просрочие на времето и преводът ще спре точно в часа, в който е предвидено да приключи заседанието. Така че благодаря, че изслушахте това съобщение. Надявам се, че точно съм прочел текста на съобщението от преводачите. И така, имаме тези ограничения, с които следва да се съобразим, да преминем към одобряване на дневния ред. Следните промени предлагам днес. Пета точка. Сега ще е проекторезолюцията за хуманитарната помощ. 14-та точка е за Туниса, не за Търки. Турция. 33-та точка – представяне на проекто доклада за посещението в България, съвместна операция на Frontex 12-14 февруари, която трябваше да бъде а, отсрочена и 34-та и 35-та ще бъдат разгледани с 15-минутно избързване. Та това са въпросите. Превод ще има на всички езици, освен хърватски, ирландски. Препоръките на координаторите. Тук имаме някои докладчици, които вече са избрани. Ще изчета някои от тях. Господин Щетина от НП ще е докладчик за решението за изпълнение на съвета. Господин Скрипек е докладчик за изпълнението на решението за новите психоактивни вещества. Господин Карлос Коелю е докладчик по предложението за регламент, който изменя регламента за оперативна съвместимост. Имаме доклад по собствена инициатива. Имаме господин Павел от социалистите, мисля. Докладчик по мне становище за създаване на Европейски орган по труда господин Бони, собствен доклад по отношение на промишлената политика и изкуствения интелект. Това са препоръки, които всъщност са одобрени. Делегираните актове, актовете за изпълнение, имаме две решение на комисията на 11 юни, директивата с спецификациите за сигналното и газово оръжие по отношение на контрола за придобиване и притежание на оръжие и също така технически спецификации за маркировката на стрелково оръжие и неговите съставни части. Основният акт е директива 2017-853 от 17 май, която променя директивата 91-477 за контрола върху оръжията. Тези два а, акта са представени на Либе на 15 юни, на 25 юни могат да бъдат несени опровержения и на 26 юни, 25 и 26 юни към 12 часа е крайния срок за възраженията. Електронно гласуване в 11.15 ще проведем. Моля да подготвите картите си за гласуване. Благодаря на тези депутати, които вече са тук. И така, сега трета точка, доклад за триалога. част от процедурата по бюджетирането за проекта бюджета господин Даниеле Виоти е докладчика, който не е тук. Господин Хрисогонос обаче е тук. Той е докладчик на становището на Либе. Да, заповядайте, господин Хрисогонос. Европейският съюз е на критична точка, що се отнася до развитието на европейския проект. Правилното прилагане на гражданските права, правосъдието, и вътрешните работи е съществен елемент от този проект. Добре функциониращо пространство на свобода, сигурност и правосъдие е предпоставка за противодействие на престъпността и упражняването на основни права в Европейския съюз. Следователно, финансовите ресурси, които се осигуряват за тази сфера в многогодишната рамка за 2019 година трябва да са в пълен обем. Имаме предизвикателства, свързано с увеличаващия се брой мигранти на границите на Европейския съюз и поради това е от основно важно значение да има достатъчно финансови средства, за да се подпомогне АСО и агенцията да заработи на пълни обороти за всички, които подават заявления за обежище. В този контекст е важно Frontex да разполага с достатъчно финансови средства, за да изпълни ефективно своя мандат. В тази връзка увеличение, увеличението на фонда за обежище с 55% за да се финансира новото законодателство по Дъблин – и 175 милиона евро за Гърция следва да се разглеждат като положителна стъпка. Положението в края на 2017 година доведе до преразпределение на 275 милиона евро от фонда за обежище поради проблеми с освояването в някои държави и членки. В бъдеще това следва да бъде избегнато. В този контекст е важно да има един бюджетен ред за всяка от заложените цели, за да може комисията Либе да осъществи контрол и да подсили прозрачността. Що се отнася до защитата на основните права, е важно да подчертаем колко е важно да се финансират механизмите за надзор в областта на вътрешните работи и правосъдието. Очевидно е, че основните права са изложени на риск в Европейския съюз, затова се препоръчва бюджета за Агенцията за основни права и надзорния орган за информация да бъдат увеличени по съответния начин. Също така е жизнено важно и Улиса да има достатъчно ресурси през 2019 година, за да може да, да наеме достатъчно служители, за да може да изпълни допълнителните задачи, които са и възложени. Въпреки, че нещата не стоят така в сегашното предложение на Европейската комисия в многогодишната финансова рамка до 27 година. Що се отнася до Фонда за вътрешна сигурност, следва да подчертаем, че укрепването на полицейското и съдебното сътрудничество за противодействие на тероризма и другите тежки трансгранични престъпления, също така и киберпрестъпленията, се явяват приоритети за комисията Либе. В резултат на това и предвид важната роля в борбата срещу различните видове престъпна дейност и разширяващото се сътрудничество рето страни, Европол трябва да получи допълнително финансиране. Същото въжи за финансирането на Европейския център за контрол върху наркотиците – Предвид препоръките при прегледа на работата на Европейската агенция за сигурност на информационните системи, необходими са стъпки, за да се укрепи противодействието на киберпрестъпността. Евроюст също трябва да бъде финансира по надлежния ред, що се отнася до постигане на целите за съдебни производства в държавите членки. Всъщност, Същественото ограничаване в многогодишната финансова рамка до 2027 година на ангажираните средства за програмите по правосъдие и за Евроюст всъщност ще урони възможностите за постигане на резултати в областта на вътрешните работи и правосъдието и следва да бъде преразгледано. От друга страна, един бюджет от 4 милиона и 900 хиляди за прокуратурата на Европейския съюз е един плюс в областта на правосъди и вътрешни работи. В решаващите области на гражданските права ще подпомогнат укрепването на основополагащите принципи на Европейския съюз, като закрила на правата на човека, солидарност, сътрудничество и демокрация. Благодаря. Благодаря, господин Хрисагонос. Тук имаме само един докладчик сянка, който иска да вземе думата. Заповядайте. А, господин Виоте е пристигнал. Извинявайте, че не ви видях. След малко ще ви дам думата. Благодаря, господин председател. Ще бъда съвсем кратък. Искам да подчертая няколко важни неща. Бюджета за следващата година. А, именно правото на всички да кандидатстват за инструментите в подкрепа на интеграцията на мигрантите. И второ, Смятам, че комисията Либе трябва да следи изразходването на средствата и прозрачността на изразходването на тези е, средства. А по... Там, където става дума за защитата на основните права, комисията също трябва да е, играе своята роля и да подчертава тяхната важност в параграфи от 11 до 14, от 25 до 29, от 46 до 48 параграф са параграфите, които са за които става дума. Няма да ги чета, но смятам, че тези параграфи са изключително важни. Благодаря. Благодаря, господин Мамикинс. Сега ще дам думата на докладчика по бюджета, господин Виоти. Господин Хризагонов, ще искате ли думата пак след това? Не. Добре. След това ще направим изводи и ще приключим работа по тази точка. Заповядайте, господин Виоти. Благодаря, господин председател. Благодаря, извинете ме за закъснението. Извинете, че трябваше да ме чакате. Просто имах проблем с предвижването до тук. Благодаря на вашата комисия, че ме покани да участвам в дебата. Посетих вече всички комисии и при всяка среща получавах много интересни мнения от колегите. Знам, че тук също много се работи, има ясни приоритети. Благодаря ви за писмото, което ми изпратихте на 25 май. Няма да ви представям приоритетите. Знаете писмото на председателя. Искам да се спра само на няколко момента, които според мен се нуждаят от още малко обсъждане и по които парламента трябва да се мобилизира по въпросите за обежището и миграцията. Е, необходимо е достатъчно финансиране за Европейската служба в областта на обежището, това тя да се превърне в пълноправна агенция – аз изключително много подкрепям това. Тя трябва да стане агенция не само от административна гледна точка, но да получи и достатъчно финансиране. Също така трябва да, отдел... да бъдат отделени средства, да има отделен бюджетен ред за операции за търсене и спасяване в море. във връзка с следващата многогодишна финансова рамка трябва да свършим доста работа, когато започнем да дебатираме по този въпрос. Е, е, необходими са ни достатъчно средства за Frontex, за Еолиза и допълнителните задачи, които се възлагат. Винаги сме били ясни в това наше послание. Ние от Европейския парламент винаги сме искали определени неща от е, страните членки, а именно когато се формулират нови нужди и нови задачи, за тях да се предвидят достатъчно средства, е, да има също така на разположение и достатъчно персонал. Не можем е, да допуснем агенциите да вършат повече работа със същото финансиране, със същия дори по-малко персонал. Полицейското сътрудничество, борба с киберпрестъпността, затова трябва да се предвиде достатъчно средства също така за Евроджъст и за Европол. Що се отнася до обежището и миграцията, трябва да има достатъчно правно основание за подкрепа на хуманитарни операции. Тук може да се появи проблем по време на преговорите. По-добро финансиране и за приемането на мигранти, търсещи убежище. ЕАЗО, както казах, трябва да получи достатъчно финансиране и повече персонал. Що се отнася до ресурсите на агенциите, това е последното, за което искам да говоря. Знаете, че миналата година по време на преговорите успяхме да постигнем нещо, което не отговаряше на 100% на нашите желания, но все пак успяхме да получим малко повече е, средства за Евроюст е, и малко повече персонал. Нашата цел е да продължим да работим в същата посока. Най-вероятно съвета а, ще поиска да се направят економии като средство и персонал от други агенции. Аз също искам да заема ясна позиция. Ако не се отделят достатъчно ресурси от страна на съвета, ако не получим реакцията, която искаме, ще е, имаме някои резерви във връзка с някои проекти и тяхната подготвителна фаза. И накрая по един политически въпрос. Както знаете, ще не включваме една голяма част от изискванията на Либа, необходимо е обаче да се сключи ново споразумение с съвета. Защото ако съвета, както изглеждат нещата, заради новото правителство на Италия и така нататък. Значи, ако сега съвета повече, отколкото до сега заложи на управлението на миграционните потоци и така нататък, трябва да отдели достатъчно средства за това. Не може от парламента и комисията да се иска да поемат нови задължения, нови програми, нови проекти, без да има адекватно финансиране за тях. Мисля, че това трябва да, да бъде границата, червената линия, която Европейския парламент не бива да прекрачва. защото в противен случай а, се превръщаме в една популистка администрация, а аз искам да предотвратя именно това. А, искаме се да ни подкрепят колкото може повече депутати за мандата за предстояща тристранна среща. Важно е не само политическите групи да покажат ясна позиция, но и отделните комисии. За мен това е много важно. Благодаря ви. Благодаря. Точно такава беше и нашата позиция с другите колеги председатели на комисиите. Сега ще дам думата на докладчика Сянко от АЛДЕ. Благодаря, господин председател. По време на обсъждането на съдържанието на а, писмото, което ще се изпрати от вас, от нашия председател на Либе към а, председателя на комисията бюджет, аз, бюджет, аз а, много ясно казах, колко държим на това държавите членки да бъдат а, а, силно ангажирани, а, особено държавите, които са на предната линия, в сътрудничеството с съответните агенции. Знам, че имаме инструмент, който е по-скоро джентълменско споразумение, но аз все пак предпочитам това да бъде резултат от една съвсем нормална процедура. Много е важно, разбира се, да се отделят нужните средства за борбата с каналчийството и трафика на хора. Много често това е приоритет на Европейския съюз, но аз смятам, че трябва да има повече средства за Frontex, за да може да се помогне на държавите членки с външни граници. Подкрепям и инструмента за гъвкавост от ново за 2019 година, за да може да се осъществят дейностите, предвидени по раздел 3 от бюджета. Също така сигурността и миграцията като въпроси не са достатъчно добре изведени напред, макар всички да са съгласни, че тази област на политиката не е добре финансирана. Наистина тези въпроси, свързани с миграцията, имат възможно имат потенциала да дестабилизират не само съответните държави членки, но целия Европейски съюз. Ето защо смятам, че ако не разрешим а, незаконната миграция като процес, ще имаме сериозни проблеми и няма да имаме време да ги обмисляме тогава. Ето защо е видимо как комисията е отделила съответните суми 3 милиарда евро, почти тройно повече за миграция и на границите. Също така искам да изразя и становището че си, че трябва да се отдели нужната важност, нужното внимание за киберсигурността в съответствените бюджети и финансиране за полицейското и съдебно сътрудничество. Освен това, има повече средства за Еолиза с около 100 милиона евро. Ние очакваме рамката с оперативна съвместимост да влезне в сила и за това е необходимо в Еолиза да има нужния екип, състав и знания, за да се осъществят всичките цели, които са очертани за оставащите години на настоящата многодишна финансова рамка. Ето защо трябва да се концентрираме върху ефективното разпределение на средства, особено темите, които наистина поставят бъдещето на нашия съюз в риск. Чакам с нетърпение следващото обсъждане, за да мога още веднъж да подчертая нашите приоритети. Благодаря. Не знам дали господин Яти ще иска да реагира. господин Виоти, е, защото все пак е, сега чакаме господин с е, министър за миграционната политика на Гърция. Така че за това благодаря на господин Виоти и на всички докладчици в Сянка. Много благодаря. Разбрах, че министърът е тук. Идва ли? Една минута ми казаха, но явно е парламентарна минута. Преди две минути ми казаха, че след една минута ще е тук. Както и да е. Щом дойде, ще започнем на време, колеги, защото не разполагаме с много дълго време. Colleagues, we can move now to point... И така, колеги, да преминем към точка 4 от дневния ни ред. Добре дошъл на Димитрио Свицас, новия министр за миграционната политика. Това е нещо доста важно за нас. Естествено, че ние искаме да се срещнем с един нов министр, особено обаче, когато става въпрос за деня на беженците благодарим на министъра за предишните ни заседания. Знам, че има колеги, които много добре го познават. Проведохме известни дискусии вчера. Знам, че с нетърпение чакате да чуете министъра по големите теми, които а, са в момента на ТВ ред какво точно се случва в а, Гърция, службата за беженците в Атина и всички други а, въпроси, по които колегите имат доста опит и вие също сте готов, знам, да, си, да обсъдите тези въпроси с а, колегите днес. Не е много дълга дискусията ни, но ми се искаше да дадем възможност да Искаше ми се да има възможност колегите за тези въпроси. Днес е деня на беженците, за това ще видим кратък филм. Deal? Yeah, it's happening. Yeah? Okay. Just checking. Sorry, the seamless organization of the Libe. I'm trying to impress you. Oh, where are you?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 Minister, if you could um, warm welcome again and please. Добре дошъл отново на министъра и заповядайте, имате думата. Благодаря. Ще говоря на гръцки. Ще ви информирам какво се случва в Европа и в Гърция в момента изпитка, господин председател. Удоволствие и чест е за мен деня на бежанците да има възможност да говоря пред вас в комисията Либе на Европейския парламент. Добро утро на всички членове на комисията. Ролята на Европейския парламент при планирането и управлението, изправенето с бежанската криза и пренасочването на европейската политика в областта на обежището и миграцията е изключително важна политика, която спазва нашите общи европейски ценности, както и човешките права и стъпва на европейските договори и правилата на международното право. Позволете ми да се спра на няколко конкретни момента а, във връзка с тази политика, която съществува днес и да споделя гледащото гледащото си по повод развитието на Дъблин 4 и ситуацията в Гърция, как се справяме и каква е програмата ни за втората половина 2018 и 2019. Но преди това искам да споделя една основна мисъл с вас. Нашия общ европейски път, Европейския съюз, изисква постоянен диалог напредничави визии и разбира се компромис. Но всичко това трябва да дойде на една обща основа, защото иначе се връщаме отново в началото. Ако няма общи ценности, ако няма общи правила, няма да има съгласие. Това е и основният въпрос, който също така а, въжи и за въпроса за бежанците. Женевската конвенция, Нью-Йоркския протокол се проистича от нея и, други а, документи, прилагат ли се те или не. Когато говорим за солидарност, за каква солидар... солидарност става въпрос? Солидарност между хората и съответно между държавите и общностите, за да се помогнат тези хора или говорим за солидарност между държавите, за да се избегне отговорност за въпроса. Отговор на този въпрос трябва да ни насочва и различните споразумения и договори ще се а, гледат името през, именно през призмата на нашия отговор и реакция. Естествено, че моят отговор би бил този, който споменах първо. Предизвикателствата, пред които сме изправени в областта на миграцията и беженците, изисква затрудничество между всички заинтересовани страни на основата на международното законодателство, солидарността и споделянето на отговорността. Все още сме доста далеч от тази цел, тъй като не всички държави в Европа и европейски партии споделят същото гледище. Институционализирана политика в областта на убежищата и миграциите. На първо място, безопасни законни пътища за бежанците, за да не трябва да се обръщат към каналджии справедлива и а, солидна система за миграция и бежанци в Европейския съюз, която не а, се носи голямата си тежест от тези държави, които са на границите, за да можем да се справим с причините, правопричините на миграцията. Днес и съвсем откровено казано, това, което се случва в Европа като цяло не е положително на границите ни. Продължават сблъсъци, войни извън нашите граници и като че ли не се преодоляват и социалния социалните разлики се задълбочават в Йордания, Ирак, Сирия и Турция и Ливан а, има все повече а, проблеми в а, беженските лагери а, според докладите на а, международните организации. Европа трябва да се изправи пред тези предизвикателства. Трябва да се организира нужното за презаселването. А, да има добри програми, които осигуряват а, вътрешното преместване, така че да се ползват правата за законно пребиваване в Европа и трябва да сме безпощадни, безпощадни спрямо каналджиите, които експлуатират нещастието на хората. Един от основните въпроси днес е този за прегледа на ев... общата европейска а, система за обежища и а, регламента Дъблин. Нека бъде ясен. Гърция подкрепя решението на Европейския парламент. Мисля, че нашите позиции съвпадат в това отношение. И ние бяхме изключително доволни от последното писмо от председателя Таяни до гръцкия премьер, за да се насочат държавите членки в една и съща посока. Мисля, че именно това искаме да постигнем. С други думи, това, което се постига от Европейския парламент, но а, това не е така в, Евро, в Европейския съвет. Много често нещата се насочват и се предвижват в посока, която е без изход. Подкрепяме усилията на българското председателство – за намиране на някакъв вид прогресивен компромис, който да бъде устойчив. И това смятаме, че има основа за дискусии, макар да има много рав... разнопосочни гледища. Документа от българското председателство е добра основа за дискусии. Не сме съгласни с тези държави, членки, които смятат, че трябва да се върнем напълно и а, да а, не продължаваме напред. Нужен ни е натиска от страна на Европейския парламент, дори под по-голям, отколкото този, който виждаме в момента, за да може да се стигне бързо до триалог и да имаме общо решение. Накрая считаме, че този пакет от 7 законодателни акта, той беше представен като пакет и смятаме, че трябва да се третира като пакет и не би трябвало да се разбива на отделни задачи в близко бъдеще. Пет държави членки има, които са на предна линия. Опитваме се да работим заедно. 13 позиции сме представили на Европейския а, съвет. Четири бяха прияти, девет не. Всичко това се случи преди около 2 месеца. Междувременно имаше избори. Климатът доста се промени. Смятаме, че тези 13 позиции, които отговарят на позициите на Европейския парламент, трябва да бъдат прияти, трябва да бъдат взети предвид. Въпреки това обаче сме а, отворени за дискусия за други решения. Но има много позиции, които се очертават от държавите на предна линия, защото именно те са тези, които носят най-тежкия товар. Така че нека повторя отново, че за нас е изключително важно да има споделяне на отговорността, а не допълнителен натиск за тези държави членки на предна линия. Считаме, че тези процедури, които съществуват в момента, не могат да бъдат спазени. Трябва да подкрепим нашите служби. Няма логика да се даде, дадат средства на определена държава членка и а, просто те тази държава членка да понесе цялата отговорност. Ние трябва да споделим отговорността. Европа може да се справи с това. Разгледахме идеите от Европейския парламент. Смятам, че са много положителни. Това е позицията ни по Дъблин. Сега искам да ви разкажа за Гърция. Видяхте краткия филм. Вече не сме в 2015 година, разбира се. Върви дебата в е, Европа, но няма и да се върнем в 2015 година. Нямаме обективни данни, които да ни върнат тогава. Тъй като в момента дебата в Европа не е за разпределението Всъщност то е все едно утре ще се върнем в 2015 година. Трябва да го отхвърлим, защото така се променя нашия дневен ред, а това е много важен въпрос. През 2015 година имахме неотложна а, ситуация. Ние продължаваме с усилията си. Много по-различни са обстоятелствата от тези, които бяха в 2015 година. Не казвам, че няма трудности и предизвикателства съществуват, разбира се, но в сравнение с 2015 година сега определено сме осъществили сериозен напредък. Няма да ви обрисувам някаква прекрасна картина, но нека ви кажа как стоят нещата. Имаме 16 000 бежанци на островите в Гърция. Във втората половина 2017 година и първите няколко месеца на 2018 година имаше доста сериозни е, потоци от Турция, особено през април и особено на нашите сухопътни граници и това създаде доста сериозни проблеми за гръцката система за прием и а, по границите, особено а, островите в Бяло море. Непрекъснато бяхме във връзка с комисаря Аврамополс и с българското председателство. Сътрудничестваме си и с турската страна. Две а, срещи на високо равнище проведахме, една в Истанбул, една в Атина. И резултатът от тези а, срещи беше, че а, потоците се върнаха на нивата от а, май 2017 година. С други думи, се понижиха. А, 6600 са бежанците от април месец тази година, 3500 през май и до момента през юни 1105. Много е важно сътрудничеството на Европейския съюз с Турция за управляване на потоците на мигранти. Напоследък се говори за така наречения Адриатическо-западно-балкански път, но искам да ви кажа, че няма данни, които да подкрепят тази идея. Доколкото ни е известно, няма вторични потоци, които са от Кърция към други държави. Така че ни се иска да помолим да се стъпва на данни. Според нашите данни, според цялата 2015 цялата 2017 година само няколко от Албания искания е имало а пък а, тази година са само 3. В момента основната ни загриженост е да работим най-вече с Лесбос и Самос а, в южно и югоисточното Беломорие. Те са на външната граница. Там има твърде много а, живеещи в беженските лагери, което създава проблеми не само за самите беженци, които са в лагерите, но и за местното население на островите. Всъщност там става въпрос за търсещи обежище а не за бежанци и мигранти. Това трябва да имаме предвид. Търсещи обежище. Така че това, което трябва да направим е да ускорим процедурата, процедурата за обежище. През май стъпихме на три стълба. На първо място кодификация на административните и законодателни процедури и ускоряване на различните процедури, които място в съответствие с ангажиментите на Гърция и дават възможност да защитаваме самите бежанци и също така да спазим не само международните си ангажименти, но и ценностите си. Един закон обаче не може да реши всичко. Нужни са и допълнителни административни стъпки. С това имаме и 4000 души, от 12 до 20 се увеличиха в хода на 2018 година, така че до 2019 ще станат 30. Един основен въпрос, с който се занимаваме и се надяваме да разрешим сега, е въпросът за превода и нуждата от преводачи. Тук няма да влизам в подробности, мога да отговоря на въпроса ви, ако имате такъв, и да подобрим нашите условия за прием. В тази рамка сме преразгледали своята практика и финансовото си планиране за втората част на 2018. Подадохме актуализиран финансов план на Европейската комисия и нов за 2019. В момента в Гърция имаме 27 структури, които са с бежанци и 7 нови. Ще отворим 21 000 души в апартаменти заедно с председателя ОНЕ и 30 000 искаме да достигнем в, до края на тази година. 300 места имахме за непредружени непълнолени, непълнолетни. А сега имаме 156 и искаме да увеличим до 3000. Искаме в а, рамките на юли да при, придвижим 2000 души от островите а, на основната част а, на континента и а, така да направим, че да няма повече от 10 000 души на островите. И а, непълнолетните а, деца на мигрантите са в училищата, така както са всички гръцки деца, а, в съответствие с плана на Министерството на образованието. Започнахме програма за интеграция в а, Солун и в Ватия. Имаме пилотна програма. Три момента – обхващат учене на гръцки, идентифициране на умения и достъп до трудовия пазар за мигранти и бежанци. Искаме също така една междинна програма да подготвим а, преди интеграционната програма. И така, дами и господа, колеги, Европа е на кръстопът. Ние сме изправени пред огромни предизвикателства. Нашите отговори, реакции, нашия подход към тези проблеми ще определи бъдещето на Европа за бъдещите поколения. И нека бъда пределно ясен. Няма да определим дали Тоест, на къде ще поведем Европа към ксенофобия и расизъм или към ценности и човешки права? Това ще определи бъдещето на Европа като съюз. Ето защо нашата цел трябва да бъде да определим нашите ценности и съм убеден, че нашите решения ще бъдат спазени. Трябва да имаме преди солидарността като основа на която е изградена Европейския съюз. Благодаря на Европейския парламент и комисията Либе по тези въпроси, а, които са толкова важни за бъдещето и сега са по-важни от всякога. Ето защо смятам, че вашата роля, всеки един от вас, който е тук, е толкова важна. Благодаря за вниманието. Благодаря ви, господин министр. Сега имаме възможност за въпроси от депутатите. Бих искал аз да започна. Вие споменахте, разбира се, държавите на предна линия и малко статистика в това отношение. Дали сте наясно с предложенията във връзка с Дъблин, които не са в съответствие с това, което вие бя... казахте относно позицията на парламента? задържания на лица в открито море, и обработката. Знаем, че вашите колеги са работили по доста от тези досиета и тъй като сте член на съвета, бихме искали да чуем вашето мнение и на второ място, можем ли да се спрем на бюджета, до къде сме стигнали, що се отнася до предвидените финансови средства? Знам, че ще има доста въпроси. Нека започнем с списъка. Моля да се съобразите с предвидените две минути. Благодаря ви, господин министр. Благодаря, че бяхте тук. Благодаря, че направихте това изявление. Благодаря и на Гърция за усилията, които тя полага при възникналата ситуация. Сега не е време за речи. Речи сме чували много много е, отправни точки имаше във връзка с е, миграцията в този парламент, но сега е дошло времето да намерим конкретни решения и да зададем конкретни въпроси на министъра, който заседава в съвета. Вие съвсем точно го казахте. Тук в Европейския парламент имаме един алианс, един съюз, за да се справим с възникналото положение и да постигнем някаква промяна. До сега ответните мерки на Европейския съюз, като тук има предвид съвета, е всъщност един пълен провал – Какви според вас са възможностите преди да изтече този мандат да постигнем някакъв алианс, някакъв съюз, за да можем да тръгнем напред, да излезем от статуквото по системата за убежище. Най-вече предвид Дъблин, изподелените отговорности – Гърция с някои други държави членки, включително и новото положение на Испания, биха могли да упражнят натиск, да вървим напред и да постигнем нещо, което се очаква. За момента Дъблинския регламент е блокиран, цялата система е в застой и не се правят никакви, никакви стъпки напред, нито по отношение на усилия, условията за прием, нито процедурите, нито по разселването, а се очаква някакво решение, което да го предостави тази система за убежище. И никакви стъпки не се предприемат поради блокирането на Дъблин. Може ли преди края на този мандат нещо да бъде постигнато? Какво ще ни кажете на базата на своя опит и какво може да направи парламент? Благодаря. Ще давам думата на колегите според списъка. Госпожа Спинели. Благодаря и аз бих искала да благодаря на господин министъра за направеното изявление и благодаря на Гърция за положените усилия при много трудни економически условия. Въпросът ми е е свързан с проекто споразумението, което ние получихме в съвета по отношение на регламента от Дъблин. Там става дума за възлагане на грижата за границите на външни изпълнители. Става дума за регионални платформи, които да работят съвместно с Върховния комисар по беженците на ОНЕ. Говорим за горещи точки извън Европейския съюз. Искам да чуя какво мисли Гърция по въпрос. Виждам някои сериозни заплахи в такава една политика. И би било много трудно да се прилагат процедури, при които се прави разлика между економическите мигранти и кандидатите за убежище. На какво основание ще се прави това разграничение? И също така, тези трети страни може би имат такова, такова законодателство, дали биха приели такова едно разграничение. А що се отнася до презаселването, което също е споменато, възниква въпроса за държави, които са по сигурни с оглед на международното право и неговото съблюдаване. Така че каква е позицията на Гърция по тези точки? Какъв алианс ви е необходим, за да постигнете успех? Имате подкрепата на Испания, но другите държави на първи прием като Италия няма да ви окажат подкрепа, за съжаление. Благодаря, Барбара. Perdone, es que como en el apellido. госпожа Ортундия, не можах да разбера, че всъщност произнасяте моето име. А, но все по-добре се справяте. В първи момент не чух, че ми давате думата. Най-напред, благодаря господин министър, че сте тук с нас днес. Това, което казвате, е съвършенно вярно. Трябва да определим бъдещето на Европа със своите действия и няма никакво съмнение, че Гърция е поела един от основните товари в това отношение. И ние трябва да се изправим лице лице с общите предизвикателства. Говорим за тези 60 хиляди души, които са в Гърция в момента. Важно е да проверим какви са данните за всяка от страните, да знаем какво се случва по места. И 2015-2016 година бяха нещо различно за това, кои са основните националности на пристигналите в Гърция и какъв процент от тях са непълнолетни? Вие споменахте за възможността да приемете 3000 непридружени малолетни и непълнолетни лица. На колко са те общо? Става дума, че някаква част от тях посещават училище, но какъв процент са те? Беше спомената необходимостта и от тристранни срещи и ние бихме искали да тропаме на всички врати, за да не остане Гърция сама да носи това бреме. Освен това, споменахте какво се случва и на островите и проблемите, които срещате там. Как можем да ви помогнем? Кажете ни, защото не получаваме изчерпателна информация и се възползвайте от тази възможност. Дайте информация. Благодаря. Благодаря, господин председател, господин Киркос. не бива да забравяме това, което току-що бе казано. Ние не разполагаме с данните. Имаме е, съюзници от ляво, от дясно, в центъра, но ни е нужна повече информация от онази, което получаваме от комисията. Кажете как да ви помогнем, за да предприемете действия да предоставим информация на другите страни, да знаете какво се случва в а, Гърция много чухме напоследък за нелегално пребиваващите. Какво ще се случи в тази посока? А, ако не постигнем резултати по време на българското председателство, тогава какви са перспективите това да станем по време на австрийското? А, очакваме отговори на този въпрос, но госпожа Кианти има думата. Аз също така бих искала да благодаря на министъра за току-що казаното и съм напърво, напълно съгласна с анализа на общите цели, основните права общата система за убежище на Европейския съюз, проява на солидарност по отношение на правата на човека. Европейският парламент упражнява натиск в рамки на своите възможности, като започнем с предложенията за холистичен подход. Голяма част от депутатите подкрепиха това предложение през 2016 година. И като защитавахме нашата позиция през 2016 година, през ноември, ние потвърдихме нашето желание да бъде изградена обща система за убежище, но на каква основа да направим това? Българското председателство работи по това досие в момента. И като имаме предвид последните изявления и последните съобщения за преста, там се говори за регионални платформи за разграничаване на економическите мигранти от кандидатите за международна закрила. това би попречило е, една категория да може да се придвижва в Европейския съюз. Всъщност, вие трябва да разговаряте с другите държави и членки, да кажете каква е вашата позиция, да я споделите тук е, а, имаше огромно мнозинство, което гласува през октомври 2016 година за Дъблин. И ние споменаваме холистичния подход. За хум... Говорим за хуманитарните коридори, които да обработват мигрантите. Няма предложение, няма политическа воля. А това е посланието, което бихме искали да отправим към следващото председателство. Така че колегите питат как можете да обедините повече мнения за разговорите в съвета. На следващо място госпожа Фенберг. Благодаря ви, господин председателю. И благодаря, господин министър. Казвате, че има спад на броя мигранти, пристигащи в Гърция. Въпреки това обаче има увеличение всяка година. От Турция, от гръцките острови. Каква е причината за това? Аз мислех, че Турция би предотвратила това да се случва. А, тъй като се получават средства за всяко лице, което приемат. Има ли изпратени обратно в Турция лица? Все повече държави не искат да а, приемат а, корабите на НПО-тата и Малта, и Италия. И всъщност Испания е тази, която последна прие кораба Аквариус за да приеме всички тези мигранти. Господин министр, смятате ли, че съществуват рискове все повече мигранти да се насочат към гръцките острови? Смятате ли, че има такава вероятност? Защото все повече страни в Европейския съюз казват не на обща система за международна закрила. От години говорим за това и не намираме изход. Колко време още Гърция и нейното население ще могат да се справят с тези мигранти, пристигнали на тяхна територия? оставам с впечатление, че има и битки между местното население на Лесбос и мигрантите има и проблеми с кюртските беженци в Атина и колко още може да продължи това преди да избухне да избухнат стълкновения. Австрия има много различни предложения за решаване на проблема с нелегалните мигранти. Надявам се, че много внимателно ще слушате следващото председателство. Κύριε Υπουργέ, αφού σας καλωσορίσω και εγώ με τη σειρά μου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Господин Хризогонос, бих искал да чуя като депутат какво чувате от Германия през последните няколко дни. Вероятно знаете, там стабилността на правителството също не е гарантирана. Поне от това, което ние чуваме предложението на Външното министерство на Германия предвижда да се увеличи броя на презаселените беженци в страните на първи прием, за да се облегчи бремето, което Министерството на вътрешните работи в Германия е поело. Та, искам да ви попитам, дали ако всичко това бъде изпълнено, как ще засегне това Гърция, ако тези лица бъдат презаселени от Германия в Гърция? Какви биха били последиците за Гърция? Дали това би довело до хуманитарна кризи и непредвидими последици? А гръцката държава едва ли ще е в състояние да намери отговор. президенте. Благодаря, господин председателя, госпожа Шилейн. Благодаря, господин министр, че сте тук с нас. Ние изразяваме своята подкрепа за Гърция и благодарим за подкрепата за предложението на парламента за Европейска система за международна закрила. Ние се нуждаем от Европейска система за споделяне на отговорностите за да се преодолее този принцип за страна на първи прием. Трябва хората да са в центъра на цялата процедура, да отчетем техните лични, семейни връзки и достоен живот. 28-те представители в съвета решиха да не вземат решение и това е напълно неприемливо. Нямаме споразумение по отношение на проявена солидарност във вътрешен план. А това е нещо, което две трети от този парламент подкрепи. Ние говорим за реформата на Дъблин и ако правителствата пропуснат тази възможност, какво можем да кажем за европейския проект? Всъщност, Провала ще се дължи на тяхната неспособност да намерят общо решение на общите предизвикателства. Така се отварят вратите към национализма. А ние трябва да се придържаме към принципа на солидарност, защото това е основополагащо за Европейския съюз. И ако си мислим, че просто да, можем да оставим тези хора отвъд морето или пък възлагане на външни фактори да отговарят за охраната на границата. Пробвали сме го преди, не върши работа. А, още по-опасни Възможности се откриват е, пред нас и пред Гърция за нелегален достъп. 28-те държави членки трябва да се разберат и да постигнат резултат. Не бива да пропускаме тази историческа възможност, защото бъдещето на ЕСЕ зависи от това. Благодаря, господин Есек. Благодаря, господин председател. Европейската инициатива за стабилност, мозъчният тръст на Европа със седалище а, е, а, е, в Европа а, е, е организацията, която създаде архитектурата на споразумението между Турция и Европейския съюз с цел да се управляват миграционните пътища, водещи в това число и към Гърция. Има идея за управление на пътя, който а, минава през а, Либия. Може да се следва холандския пример, където процедурата отнема два месеца, като са предоставени всички гаранции. Смята се, че ако този подход се, подходи, е, се приложи в южните държави, заедно с поразумението за връщане, ще могат да се отделят от тези, които наистина търсят обежище от останалите. Искам да чуя какво мислите вие за тази идея и какво би изисквала нейната реализация. Каква подкрепа, какви мерки, какво трябва да направи Европа, за да постигне това. Благодаря, Мартина Андерсен. Благодаря, благодаря господин министър за информацията. Мисля, че мнозина от нас ще се съгласят, че никой не си избира да стане е, беженец. Затова искам да благодаря на Гърция за, условия, за усилията, които а, е, полагат. И вие правилно подчертахте, че няма сигурен е, нелегален път. Днес е, е Международния дан на беженците. Днес се провежда и среща на Корепер. които ще, където ще се е, обмени информация за горещите точки и така нататък. Е, многократно този парламент е, е, паризовава за солидарност. Има ли обаче такава солидарност по отношение на редмисията в съвета? Вие говорихте и за битката на ценностите, което изглежда, че губим, защото когато видим какви са международните закони от Женева, протокол от Нью Йорк и така нататък, виждаме, че всичките не действат. Интересуваме въпроса, свързан с трафикантите и трафика в Гърция. Какви са предизвикателствата, които срещате с интеграцията? Защото статистиката сочи, че беженци и е, економически мигранти, водени от економическа нужда, знаете, в климата и така нататък, достигнали до бреговете на Гърция, са около 600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 Господин министър, благодаря ви, че дойдохте да информирате нашата комисия. Колегите споменаха преди мен един нов факт а именно, че господин Зехофер, германския министр на вътрешните работи, упражнява натиск върху госпожа Меркел по отношение на Дъблин и връщането в държавите на първоначално пристигане. Знам, че някои държави замразиха своите процедури за, за събиране на семействата. Моята държава е, е държава, е, в която, първата държава, в която пристигат е, мигрантите в Европейския съюз. И ние сме загрижени за това как да се справим с тези процеси. Биргет Зипел. Благодаря, господин председател. Аз няма да повтарям това, че най-голямата е, част от беженците и мигрантите се намират в трети държави, извън Европейския съюз, винаги ще продължа да настояваме да се боря за това Европейския съюз да дава защита и да интегрира хората, които са обект на политическо преследване и е, изтезание. Връщането на всички е, беженци, което се иска от е, Германия, без механизъм за преразпределение, ще поставя под натиск само някои държави. Това е европейско решение ли? Вие много ясно казахте не. Вие споменахте някои други неща във връзка с преразпределението, легални пътища, презасяване, синя карта, сътрудничество с страните по происход, за да се а, гарантира, че все по-малко хора ще се подават на лъжливите обещания на трафикантите и за да могат държавите по-добре да приемат обратно своите граждане. Въпреки това, при настоящата ситуация ние трябва да изпълним нашите задължения. Вие казахте, че Гърция е изправена пред големи предизвикателства, но ситуацията се е, развива, работим при трудни условия. Що се отнася до положението на островите, бих искала да задам някои конкретни въпроси. Вие споменахте за 16 000 души е, на островите и е, че вие е, е, полагате усилия за намаляване на този брой. Какво означава това? Че връщате хора в Турция, презаселвате ги, изпращате повече хора на континента и каква е подкрепата е, в тези региони, в това число и помощта за интеграция, която получавате от Европейската комисия и други европейски агенции? Благодаря, Биргит. Пропуснах ли някого? Не. Много хора в тази зала работят по досиетата, които са във връзка с Дъблин. Това исках да почета, че това е от специален интерес за колегите. Мисля, че имаме достатъчно време, за да отговорите на въпросите. Благодаря ви за въпросите. Те показват от най-различни гледни точки е, колко голям е интереса е, към въпросите, свързани с хората, търсещи убежище и мигрантите. Преди да започна да отговарям на въпросите, искам да ви е, информирам за някои неща, които трябва да имаме предвид. 6 милиона беженци има в момента в Йордания. В Турция има 3 милиона. Искам да кажа, че има държави, които срещат изключително големи трудности. Някои гръцки депутати а, а, вчера казаха, че е време гръцкото правителство да поеме своята отговорност и да бихме могли да докладваме на две, мес... две седмици или на един месец за положението с мигрантите чрез нашето постоянно представителство в Брюксел за да може вие да имате поне нашата част от информацията. Защото много често се случва да получаваме информация само от медиите, които твърдят различни неща. Може би не е лоша идея да установим друга форма на сътрудничество и да получим информация от хората на място. Аз си сътру... сътруднича с различни нива и с хората, които работят на място, които регистрират беженците, превеждат им. Искам да получавам информация и от тях, не само от а, а, моя офис. Нека да кажа няколко неща за Гърция. Ще ви дам цялата информация, която поискахте също така идеи за Дъблин 4 и някои други идеи, ако мога така да се изразя. До края на 2017 година Гърция е освоила 30% от фондовете, предоставени от Европейската комисия. Предстои да бъдат освоени още средства до края на 2017 и 20, но тъй като в момента сме едва 2018, не мога да ви дам по-конкретна информация. Два неща обаче искам да каже, Средната освояемост за Европейския съюз е 10%. И второ, ние се опитваме да направим регистрацията по-добра, защото процедурата е сравнително бавна. Има достатъчно средства, но не сме ги използвали до този момент на място за бежанците и това налага някои промени. Доскоро ние нямахме Министерство по миграционната политика, нямахме управляващ орган за тези фондове. Виждате, че се опитваме да решим тези проблеми. Да, има критики, но дори и е, критиката а, има добри страни, защото мен лично тя ме кара да работя още по-усилено. Като цяло трябва да, трябва да вървим напред и да се стремим към напредък. Това е положението към момента. Какво сме направили до сега? Имаме специален бюджет за 2018 година края на март ние установихме, че прогнозите от 2017 година за 2018 са подценили ситуацията и задствата няма да стигнат. Информирахме комисията в края на юни работим по изграждането на още 11 центрове за прием. Искаме да запазим сегашните 11 центрове за приемане и да разкрием още 4, което изисква преразглеждане на бюджета. Надяваме се да получим одобрение до края на месеца. Също времено, подготвяме нещо, което може да залегне в бюджета за 2019 година, защото към 2019 няма да има спешна помощ, тъй като тази помощ спира. Ще има редовна помощ. Бюджета на Министерството в резултат от това беше увеличен. Това са двете важни неща. Така че за тази редовна помощ Геде Холм в, в ГД Холм процедурата е доста по-сложна, за разлика от другите процедури, при които парите отиват направо при националните организации. До края на годината ще се справим с предизвикателства, които сме открили, ще, бюрокрацията и така нататък. Но работата, която вършим, в крайна сметка е за крайните бенефициенти, защото ние искаме да подкрепим бенефициентите, а не сложните процедури. Имаме нужда от прозрачност, баланси, сметки и така нататък. Нашето министерство полага огромни усилия и имаше а, фонда за спешна помощ. На много фронтове работим. Второ, искаме се да говоря по-бавно, но няма много време, така че просто припускам през а, а, нещата. Второто, което искам да кажа – Като цяло, как, какви са националности? 40% сирийци, 30% от Афганистан и Ирак. Това са другите две големи групи. Четвъртата по големина група е от Пакистан. Това формира един доста голям блок. В новия бюджет е, сме заложили средства за превод, защото в началото на 2018 година имахме голям проблем с това. Имаме нужда от преводачи е, за 38 езика. Е, на Лесбос, например, има нужда от преводачи за 38 езика. Това е друг проблем, който имаме по места. Статистически погледнато говорим за 37-40% от групата. А, имаме семейства, но имаме много непредружени малолетни. Те са 5% от всички. Между 60 и 70% от хората са между 15 и 18 години. А като цяло грижата за малолетните е правомощията на Министерството на труда и, социално, и социалните въпроси. Те е, предоставят 3000 е, как... Safe zone. Safe zone. Да. непредружените малолетни се намират отделно в лагерите, в така наречената сигурна зона. Ние от мен естеството трябва да действаме много бързо заради безопасността. Ние не искаме да държим малолетни в центровете за задържан, но искаме да решим този проблем. Въпросът е свързан с училищата. Колко малолетни ходят на училище? Мисля, че втория по големина лагер в Гърция работи с 8 общински училища от околността. Там учат както гръцки деца, така и деца мигранти. Организират, организират се фестивали, празненства с учителите, с хората. Няма достатъчно места в училищата, така че ще трябва да се направят някои промени, но всичко това предстои. През последните години сме арестували а, 350 каноджи гърци, украинци, а, турци и така нататък и така нататък. Трябва да продължим тази борба срещу трафикантите, защото, предполагам, знаете, от економическа гледна точка Третата най-голяма престъпна дейност по доходност е именно каналджийството. Ето защо ние работим в сътрудничество с а, полицейските органи и а, всички други организации, но това е една основна цел. Турция на основата на споразумението 1463 връщания сме осъществили. Имаше такива, които бяха доброволни. За 20 000 говорим за последните две и половина години. Беше зададен въпрос. На който бих отговорил, че процедурите по обеждане трябва да са достатъчно бързи. И да се осъществяват като цяло. Какво правим ние? Увеличили сме а, човешкия капитал, с който разполагаме 400 повече души са ангажирани и се концентрираме върху островите. Да не забравяме, че в момента много от бежанците са там от 2015 на сам. Много от тях вече са законно пребиваващи, но често се налага да си актуализират документите. Това е също процес, за който трябва да се грижим. Стараем се решенията да се вземат на време като целта ни е да се завършва процеса в рамките на 19 дни. В момента знаем, че има процедура, която се обсъжда в Нидерландия. Много е полезна тази тема, която обсъдихме с холандския министр. Те ни информираха за тази процедура като те имат. Ние нямаме такава, имаме допър... допълнително ниво. И разбира се, искаме да направим така, че да се спазват правата, но в същото време говорим и за количества. Ако следваме Европейския съвет, спрямо това, което там се предлага като разпределение, Гърция трябва да разглежда 15 000 моби за обежище, а в момента имаме 50 000. Така трябва да се опитаме да сме максимално ефикасни, но в същото време да останем справедливи. Преди да се спра на Дъблин, ще отговоря на въпроса на господин Кристофов. Не говоря за Гърция в момента. Става въпрос и за други държави, които ще им ще се окажат под натиск, а, ако има е, такива развития. Италия, Малта, Кипър също. Не говорим за някакви огромни цифри в момента. 500, 600, да речем, от Албания. Аз ви казах, че има три. Това не е по Дъблин, но все пак това са връщания. Но тези 500 ще бъдат добавени също. И така, имате тези 600 000 души и после Холандия и така нататък. И ние казваме сега, докато нямаме Дъблин, нека обсъдим този въпрос, но нека го свържим с това, което казваше госпожа Возенберг за събирането на семействата от формална гледна точка няма замразяване на действията. Но какво мога да кажа аз? На практика през 2018 година не е имало събиране на семейство, което беше една добра практика от преди. Германия, според мен, е направила много за управлението на кризата с беженците и мигрантите. Цялата структура трябва да се построи на това, което е постигнато в момента. Не трябва да се връщаме назад, особено имайки предвид, че се подготвяме за бъдещето а не да се връщаме в 2015. Чисто практично трябва Германия да продължи усилията, които вече полага. Дъблин 4. Аз самия не бих казал, че са толкова прости нещата. Да се каже, че на 28 юни нищо няма да стане. Всички са мобилизирани през последните няколко дни в тази посока. Що се отнася до това дали ще съществува този регламент или не, нямаме решение а, до момента. Най-добрият отговор, който е, има в момента е предложението на Европейския парламент. Аз много често го цитирам в моята работа. Това предложение, което вие направихте, е а, изключително качествено и аз а, не съм Европейски парламент, а, европейски депутат, но ако бях, веднага бих гласувал за това предложение. Трябва да признаем. Ето, има предложение, което е за компромис българското председателство, да речем, казва в своя документ, че не трябва да е на факултативен принцип преразпределението. Трябва да има някакъв задължителен принцип. И да не отнемат 8 години, а 5 години, да речем, определени процедури. Прави се някакво предложение и дебатираме. А някои държави казват, просто отхвърлям всичко това. И ние ще реагираме на това, но това няма да представлява истински отговор на реакция, отговор на тази ситуация. В Европейския парламент имаме външни граници, но имаме и вътрешни граници. Разбира се, много е е сложно, но да си представим, че тези е, бежанци идват в Европа. Какво ще се случи, ако Колкото повече допринасяме за а, конфликтите, за войните в региона, все повече ние ще сме тези, които ще трябва да реагираме. Ние ще сме тези, които в Нигерия или в Нигерия трябва да допринесем за разрешаването на конфликта. Афганистан, Сирия – всички си сътрудничим в момента за мирно решение на конфликта. И ако ми позволите, аз не съм радикалист, аз съм а, А на мен ми се струва, че ние сме много добри това, в това а, да хвърляме пари върху проблемите. А, имаме едина валута и така нататък. Но изведнъж, когато стане за въпрос за миграция, а, изведнъж ставаме националисти и всеки се грижи за собствената си къща така че позволете ми тук да изразя несъгласие. Трябва на 28 юни да постигнем до компромис, такъв, че да можем накрая да започнем истинската работа, а именно триалога с Европейския парламент. Ако ми позволите моите това, което бих пред... предложила, си представяме, че ако а не се реши въпрос на 28 не трябва да го отлагаме с 6 години. И така. Пресичат някои добри предложения, но а, няма достатъчно данни. Тази известна идея за а, прехвърляне, на екстернализация на границите. Идеята за горещите точки. Това е нещо, което вече съществува. Но нека да се връщаме а, много назад а, във времето, дори и не до. А, не е нужно да се връщаме до Втората световна война, но дори към 60-70-те години Имаше такива случаи с държавите от Магреб и е, южните европейски държави. И какво се случи тогава? Самия смятам, че трябва да се изправим против тази екстернализация на границите. И има смисъл да се смени риториката, да не говорим за разпределение на беженци, разпределение на търсещи обежище, да не се култивира страха. Това е въпрос тясно свързан с самата демокрация. Тъй като когато ми кажат, че безопасността и сигурността са по-важни от демокрацията, аз Казвам не, защото трябва да продължи винаги диалога. Говорим за ускорени процедури, Аз а, съм чел много различни доклади, говоря в най-различни форуми. Никога не се отхвърля това като вариант. Предоставянето на беженски статут трябва да се извършва на основата на ясни критерии, но все пак не може да се каже, че е, едно от условията е, е определени вярвания. Не може да се каже, че един афганистанец или сомалиянец няма право на убежище. Или няма право да се разгледа неговата молба. в този общ дебат има а, въпроси, които бяха съвсем подходящи, други, които считам, че не бяха. Виждам, че ми стича времето. Няма да мога да отговоря на всички, но виждате горе-долу посоките на мислене на нашето министерство. Говорим за 16 000 души в, а, в, в Бяло море, в островите на Бяло море. И още а, определен брой, които ще бъдат преместени. 16 000, но а, по-скоро трябва да говорим за 20 000 с очакваните за това колко ще пристигнат. Континентална Гърция искаме да подготвим, за да се приемат там уязвимите хора и следвайки процедурите за убежище, но и имаше и един въпрос за доброволните връщания. Това също е в контекста на ускоряването на процедурата за предоставяне на статут за убежище. Всички искаме да успеем, но нека да не забравяме, че кризата функционират в нея най различни параметри. 2018 потокът се държеше на два, две причини. На първо място войната в Сирия и на второ място едно много силно предвиждане, предвиждане от Иран и Афганистан в Турция. И така имаше един поток от кюрди, следва ината в Африн и това също се отрази на потока в Гърция. Не трябва да изпускаме от поглед и борбата срещу различните мрежи и за това как да се а, справим с въпроса с Турция. Няма как да разрешим този въпрос, без да говорим открито с Турция и да бъдат отворени каналите за комуникация в Гърция, с, Гър... с Турция. Не може просто а, един месец преди среща на високо равнище във Варна да почнем да питаме кой ще поеме тези 3 милиарда, кой какво ще плати. А, накрая кой плаща? Гърция. Но възможно ли е това? Чувам, че се говори за изпращане на войници на границите и какво ли още не. А, ако си мислим, че можем да решим миграционната криза с а, военни действия и историята ще ни отмъсти. Министърът беше тук и вчера отговори на много въпроси за международната закрила, така че тази връзка между работата на нашата комисия и министъра и цялото министерство си остава много силна. Само споменавам това като факт. Що се отнася до нещата в по-общ план, е, знаете към каква линия на поведение се придържа мнозинството тук в парламента. Много се радвам, че изказахте това свое мнение по отношение на възлагането на външни фактори да опазват нашите граници, но както някои от колегите вече казаха, имаме си политика, в тази насока. Имате нашата подкрепа. Нека поддържаме тези силни връзки, които имаме. Много от колегите се изказаха по голяма част от темите, така че още веднъж ви благодарим, господин министър. Ще следим какво се случва на островите и по време на заседанието на съвета. И аз ви благодаря за оказаното гостоприемство, за възможността да говоря пред депутатите от Европейския парламент. Надявам се да не сте си загубили в докато докато сте ме слушали. И се радвам, че можахме да обменим мнения, да търсим реални решения по всяка от темите. И вие сте добре дошли, ако желаете да дойдете в Гърция. Тук не каня само председателя, но и представители на комисията, някаква делегация. Добре сте дошли на място да видите какво се случва в Мория, в Елона, в Ритона, всички тези места. Благодаря още веднъж. Благодаря на докладчика по Дъблин, всички други докладчици, които са били на посещение по островите. Така че благодаря, господин министр, за поканата. Uh, И колеги, нека преминем към следващата точка в дневния ред, а именно точка 5 насоки за държавите членни за некриминализиране на хуманитарната помощ. И така, тук бихме могли да разясним какъв е повода за тази резолюция. На 22 май беше взето решение да се внесе такава резолюция по време на ЮС като пленарно заседание, за да има насоки по отношение на директивата а, за прилагането а, и съответните санкции, които подпомагат нередовното пресичане на границата в търсене на възможност за пребиваване. А, така че целта на тези насоки е да има по-голяма яснота и а, съпоставимост, като се конкретизира кои форми на подпомагане не са криминални деяния. Благодаря на докладчиците, на докладчиците в Сянка за бързата реакция и добрата работа по тази доста деликатна тема. На 25 юни понеделник ще се гласува по тази резолюция. С тази резолюция ще приключим дебата. На 12 юни имаше устен въпрос по тази тема, според правилата ни. Нека най сега да дам думата на докладчите в а, Сянка, за да чуем какво мислят по това деликатно досие. Най-напред е НП. Франк има думата. Благодаря, Клод. Ви, ти вече спомена, че това е една резолюция, която предвижда допълнителни мерки за правна сигурност, е, кое е с кое не, е, кое е подпомагане и кое не. Ако, примерно, се подпомага незаконното преминаване на границата по някакъв начин, това е осъдително, и сме свидетели на подобни проявления през изминалите месеци и години. И хуманитарната помощ може да бъде объркана с подпомагане на миграцията. В същото време този вид подпомагане може да бъде тълкувано като хуманитарна помощ. И в този контекст се предлага тази резолюция, в която се изисква да бъдат дадени някакви насоки относно прецизиране на законното оказване на хуманитарна помощ и какво не е оказване на помощ. Като се конкретизира в текста на резолюцията, че бихме искали доставчиците на хуманитарна помощ, чиято работа е важна, защото те спасяват живот, да съгласуват своята дейност с националните органи, които официално са натоварени с а, уреждане на тази тема. Така че тези доставчици на подобни услуги не могат автономно да ги предоставят и надяваме се така ще осигурим правна сигурност относно това какво трябва и могат да правят хуманитарните организации в Средиземноморието. И също така се предвижда и етичен кодекс за хуманитарните организации в Средиземноморието. Всичко това, разбира, разбира се, не може да бъде считано за уредено. Например, в Либия никога не е имало обозначени такива райони. Там няма яснота в положението и начина по който се действа. Но така или иначе, ние работим в тази част на света и тези, които доставят такава услуга тук, трябва да спазват определени правила. Благодаря ви за този градивен подход към темата. Темата е много сложна, самия регион на действие е много сложен и комисията подходи към въпроса с цел постигане на правна сигурност, така че благодаря за вашия принос като докладчик в Сянка. За Екаре не зная дали някой би искал да се изкаже. Не, всъщност. Тъй като няма желащи да се изкажат, преминаваме към докладчика в сянка на Алде. А. Нещо стана с микрофоните. Моя ме се изключва. И моето. Има проблем с микрофоните, не се изключват. Моля да ме извиниш, Сесилия, обаче моят микрофон не желая да се изключи. Системата блокира. Моля да повикате техническия екип. Имаме проблем. Тъй като имаме технически проблем, микрофона не се изключва, това би притеснило доста хора. Моля да изчакате минута. За да не губим време, ако вашия микрофон работи, да вземете думата и вашия не работи. Мога да бъда върховен водач с работещ микрофон. Съжалявам, колеги, но се налага да направим почивка, докато бъде отстранен проблема с микрофоните. Техническите лица идват. Само моят микрофон работи, така че проблема ще бъде отстранен. Колеги, техниците работят по въпроса. След малко ще ви уведомя какво се е случило. Колеги, вероятно сте забелязали, че има технически проблем. Микрофоните ви не работят, но моя работи. Техническата служба работи по въпроса. Не искам да губим време с гласуването, затова ще започнем с ваше разрешение да гласуваме. Ако имате възражения, кажете. И ако имате нещо да кажете по време на гласуването, вдигнете ръка. Говорете без микрофон. Ще видим дали ще можем да имаме превод въобще. Ще действаме според ситуацията. Ако сте съгласни, чухте ли ме всички? И така, започваме с гласуването. Господин Бекър, какво имате преди? Че всичко е наред, очевидно ще гласувам, гласуваме, микрофоните ще ги използвате, когато техниците отстранят проблема. If at all. Колеги, започваме с гласуването. Шеста точка е на първо място. Ще я прочета. Става дума за решение за изпълнение на съвета относно автоматизирания обмен на данни за ДНК с Харватия. Нямаме изменение. Докладът ви беше предоставен по-рано. Сега няма да моля господин Щетина да вземе думата, защото няма микрофон. Ако той няма нищо против за този начин на работа днес, то можем да продължим с гласуването чрез упростената процедура. Няма възражения. И така, гласуваме. Господин Ленарс. Докладчикът е господин Ленарс. Проекто регламент за Шенгенската информационна система за връщане на законно прибиваващи граждани на трети страни. Започваме гласуване. Край на гласуването. 7 против, двама въздържали се, 39 за. И така, регламента за ШИС системата 5152 Докладче господин Коелио. Край на гласуването. Прието. Господин Коелио и доклада за ШИС в областта на полицейското сътрудничество. Край на гласуването. Приема се 42 за, 5 против, 1 въздържал се. И сега проекто доклад за започване на преговори въз основа на обмена на лични данни между Европол и Йордания и компетентните органи там. Колеги, Имаме споразумение между Йордания, Турция, Тунис. Много са измененията, те се препокриват, компромисите са сходни, докладчиците в сянка и аз самия предлагам да гласуваме с 12, 2018-2016 Йордания след това имаме още изменения, които са едни и същи в 8-те, други споразумен... споразумения. Така че, ако тези изменения бъдат прияти или отхвърлени, те са приложими към другите 7 досиета. Разбрахте ли какво току-що казах? Само аз имам микрофон. Днес не е чудесен ден но се движим съвсем в срок. Всичко течеше много добре, докато не се получи този срив. Дори да не сте съгласни с това, което говоря, няма и да ви чуе, така че продължаваме с гласуването. Ако имате някакви сериозни възражения, моля да вдигнете ръка. 12-то изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 14. Начало на гласуването. 14 гласуваме. Край на гласуването. Прието. Компромис първи. Начало. Край на гласуването. Приема се. допуснах грешки. 13-то изменение не го гласувахме. Моля да се върнем на първа страница, за да гласуваме 13-то изменение. Начало на гласуването. 13-то изменение. Ако всички са гласували, край на гласуването, приема се. Връщаме се на 19-то изменение, начало. Гласуването. Отхвърля се. Второ компромисно изменение, начало. Край на гласуването. Приема се компромисно изменение трето, начало на гласуването, край на гласуването. Приема се четвърто компромисно изменение, начало, край на гласуването. Приема се пето компромисно изменение, начало, край на гласуването. Приема се шесто компромисно изменение. Начало. Край. Приема се 33-то. Начало. Край на гласуването. Приема се 34-то. Край на гласуването. Приема се. 36. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Седмо компромисно изменение. Край на гласуването. Приема се. Изменение 39-то, начало. Виждам, че и машините се сринаха. 39-то, начало на гласуването. Край на гласуването. Правите дали микрофоните ви работят. Отхвърля се това изменение, но микрофоните не работят. 400 изменение. Начало. Край на гласуването. Отхвърля се. 41. Край на гласуването. Приема се. 42 изменение. Край на гласуването. Приема се 43-то. Край на гласуването. Отхвърля се 44-то начало. Край на гласуването. Приема се. 47 изменение. Край на гласуването. Всички ли гласувахте? Отхвърля се. Сменение пето, начало. Край на гласуването. Пето гласуваме. Можете да гласувате. Край на гласуването. Приемто. Шесто. Край на гласуването. Отхвърля се. Седмо изменение. Край на гласуването. Прието. Осмо изменение. Край на гласуването. Прието. Девето изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. Десето изменение. Начало на гласуването. Край. Отхвърля се. Първо изменение. Съображенията. Край на гласуването. Прието. Второ изменение. Край на гласуването. Прието. Трето изменение. Край на гласуването. Това се отхвърля. И последно гласуване, поименно. Ако всички са гласували, край на гласуването, прието 44 за, 2 против, 3 въздържали се. И сега, колеги, ще гласуваме предложението за Турция и изменение 14. Край. Отхвърля се. 17-то. Изменение 17-то все още гласуваме. 17-то. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 18. Край на гласуването. Прието. 19. Край на гласуването. Прието. 21 изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. 25-то. Ще трябва без микрофон да се изкажете. Mm-hmm. Без микрофон преводачите не чуват изказванията. Моля да ме извините. Да, първо, че Нямахте микрофон и второ, наистина сте права. Колеги, моля за вашето внимание. Поправям се. Изменение 20 следва да бъде гласувано. важно да започваме всичко от начало, просто ще гласуваме 20-то изменение. Не, само 20-то трябва да гласуваме. Дайте ни минутка. Кристин, моля, проверете дали вашия анализ е правилен. Изменение 15 бе прието, защото го приехме за досието за Йордания. И изменение 20 трябва следователно да бъде гласувано, така че се връщаме Това е изменение 20 по трети, трета алинея. Тоест трябва да гласуваме изменение 20 по трета алинея. Не, не искам да се бавим повече. 15-то е прието по досието за Йордания, което означава, че трябва да гласуваме 20-то. Това беше допуснатата грешка. 20-то изменение гласуваме. 20-то гласуваме. А, разбирам вашето притеснение, но просто трябва да продължим с гласуването. Гласуваме 20-то изменение. Двайсто изменение. Всички гласувахте ли, дори и с нежелание? Край на гласуването. Отхвърля се. И сега продължаваме с 25-то. Начало на гласуването. Край. Отхвърля се. 32. ро Край на гласуването. Отхвърля се. 36-то начало. Край. Прието. Изменение 49-то. Начало. Номерата на страниците. Не ги съобщавам. Все още гласуваме. Край на гласуването. Отхвърля се. 51. Не. Извинете. Това пада и гласуваме 60-то. Начало. 60-то изменение. 60-то изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. Съображенията. Начало. Край. Отхвърля се. Шесто изменение. Край. Прието. И окончателно приключваме с това гласуване. Край на гласуването. Прието 41 за, 6 въздържали се 1 против. Сега минаваме към предложението за Израел. 14-то изменение. Говорим за предложението за Израел, 14-то изменение. Гласуваме. Всички разбрахте. Гласуваме предложението за Израел. Господин Стивенс, имате процедурно предложение. Добре, продължаваме да гласуваме. Край на гласуването. Отхвърля се. И сега 18-то изменение. Край. Отхвърля се компромис 1. Начало. Край. Прието. ли да кажете какво е процедурното ви предложение? Иначе сме на изменение 11. Израел гласуваме в момента. Устно изменение 11. Устно изменение 11. Моля, гласувайте. Определено сме на Израел. Страница 9 във вашите списъци за гласуване. Страница 9 в списъците за гласуване и изменение 11 точка от преамбила Д. Забравете, забравих изменение 43 на страница 8. Върнете се на страница 8, намерете изменение 43 и гласувайте. Изменение 43. Гласуваха ли всички изменения 43 на страница 8? Край на гласуването. Отхвърля се. Сега се връщаме на изменение 11. От съображенията. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение четвърто. Моля, гласувайте. Не, нека да не гласуваме изменение четвърто, то пада. Гласуваме за целият документ. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 43 гласа за един против 5. Е, Тунис. Изменение 12. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега гласуваме за целия документ. Гласуваме за Тунис. Моля, гласувайте. Окончателно гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Марокко. Марокко. Изменение 12. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. И както всички казват, нека сега да гласуваме за целият документ по именно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Ливан. Ливан. Изменение 12. Моля, гласувайте. Ливан. Не знам защо казвате Египет Ливан. Социалистите могат ли да решат как ще гласуват? Държа гласуването отворено. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 47 на страница 7 във вашите списъци. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се и сега за целият документ. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 42 гласа за, 5 въздържали се. Египет. Изменение 30. 13, извинете. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 16. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 42. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се изменение 25. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 42 на страница. Изчакайте. Задръжте малко. 42 няма да го гласуваме. Минаваме направо на изменение 53 на страница 8. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. От съображаните изменения 5. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Финално гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Алжир. Изменение 12. Алжир. Изменение 12. Край на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 47 на седма страница. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Финално гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 41 гласа за, 1 против, 5 въздържали се. Това беше края на гласуването. Колеги, благодаря ви за търпението. Извинете ме за грешките. За следващата точка техниците ще рестартират системата. Ще трябва да изчакаме 5 минути, 5 минути почивка.

Uh, Продължаваме по дневния ред. Е, микрофоните работят. Точка 18. Ако всички са готови. Е, господин е, Мордио е тук. Sorry, colleagues, very confusing. Извинявайте, колеги, много объркана сутрин. не си довършихме предишната точка и понеже и имаме един докладчик сянка, се чуя дали да не довършим тази точка защото, както си спомняте, микрофоните спряха да работят точно по средата на дебата. Един от докладчиците в сянка е тук. Нека да завършим работа по тази точка. Мелин, като докладчик сянка на Обединената левица, би ли ни дала твоето мнение по проекто резолюцията? Благодаря. Днес е Международния ден на бъженците, така че резолюцията е много навременна, е много необходима. За Обединената левица това е една много важна а, резолюция. 27 000 души се отдавиха Средиземно море и това са известните ни а, числа. Най- най-вероятно техният брой е много по-голям. Хората, които спасяват а, а, животите на мигрантите са герои. И трябва да бъдат третирани като такива. Италианското правителство в момента нарушава международното законодателство, нарушава основни хуманитарни е, принципи, така че тази резолюция е много важна, за да противодейства на това. А ако искаме да се различаваме от американския президент, който разделя децата от техните родители и така нататък, трябва да направим нещо. Директивата за за улесняването. Ам, дава а, основание за това да не се инкриминира хуманитарната помощ от страните членки. Трябва да се възползвам от това изключение. Ние приветстваме насоките, но трябва да бъдем пределно ясни по отношение на това какво очакваме от комисията. Благодаря много. Много е неприятно, че точно на тази точка бяхме прекъснати. Въпросът е много важен. Е, Юдит Аргентини е, искаше преди да вземе думата, но тя вече не е в залата. Ако и когато госпожа с Аргентини се върне, ще й дам думата по тази точка, иначе гласуването по тази точка ще бъде на 25 юни. Сега, връщаме се към дневния ред, точка 18. Um, Добре дошъл на господин Мордю. Комисията ще представи актуалното състояние на нещата по споразумението за реадмисия и работата на съвместните комитети за обратно приемане. При нас е генералният директор Симон Мурдио. Много високо ценим работата, която върши Симон. Комисията е задължена редовно да информира парламента по отношение на прилагането на споразумението за обратно приемане на 6 месеца, също така и да докладва за работа на съвместните комитети. Преди да дам думата на господин Мордю, искам да изложа перспективата на нашата комисия. Ние сме малко обезпокоени от поразумението за тази година. Просто да отправим едно предупреждение за прерогативите по този въпрос. Сега ще дам думата на Симон. Извинявам се за този екзотус, за това масово напускане на колегите след гласуването. Уважаеми господин председател, уважаеми е, депутати, благодаря ви за възможността. Едно от най-големите предизвикателства е, във връзка с миграцията е, е свързано с връщането сред мисията Само да започна с това, че е, редмисията, връщането не е основната цел на нашата политика. Наша цел е да създадем добра рамка, в която да има баланс между солидарността и е, справедливостта. Когато става дума за реадмисията, не се опитваме да дадем подходящ отговор на едно от най-големите предизвикателства на нашето време. Опитваме се да реформираме системата за убежището и да управляваме миграцията в духа на партньорството в и извън Европейския съюз. Също е така добре да защитаваме нашите граници, да се борим с причините за миграция полицията и трафикантите. Нашата борба с трафикантите вече показва първи резултати. Това не ни дава причина да изпадаме в задоволство. Искам да ви представя статистика, откакто започнахме съвместната инициатива за реинтеграция е, успяхме да върнем 2000 мигранти у дома. И това е много важна е, стъпка в борбата ни е, с онези, които са най-виновни за страданията на хората. Например, в Нигер в Нигер бяха арестувани 86 души по обвинения за трафик на хора. Благодарение на нашето сътрудничество бяха проведени мисии за спасяване в пустинята. Тоест, поставили сме фокус върху пустинята и успяхме да спасим около 1000 жени, изоставени от трафикантите в пустинята. Европейския доверителен фонд за Африка финансира в момента голям брой важни операции в три региона. Одобрени са 2,4 милиарда евро. Въпреки, че ситуацията е трудна, ние насърчаваме страните членки да отворят повече легални маршрути към Европа от Африка. Аз започнах, подчертавайки това, за да ви уверя, че работим на всички тези фронтове, да докажем, че Европа не е крепост. Може да предложим сигурни пътища за онези, които имат нужда от защита но за да се придържаме към нашите стандарти, ние можем да предложим защита на унези, които изпълняват изискванията за това, а унези, които нямат право да останат и да получат убежище, трябва да се върнат. На 27 ноември обсъдихме това. Разбрах, че нямаме много време. Днес ще имаме право до 12.30 няма да чета информацията, която ви беше изпратена преди тази среща. Ще се спра само на последното развитие на нещата. Искам още веднъж да повторя, имаме солидно европейско законодателство. Хората могат да бъдат връщани в тяхната държава само след индивидуална оценка на техния случай. В това число страните т.е. страните членки са задължени да извършат оценка на риск. През май Евростат да публикува статистиката за връщането за 2017. Вие получихте тази статистиката миналата седмица и се вижда, че броя на мигрантите, които трябва да бъдат върнати, се увеличава след пика на а, а, пристигане тези случаи вече са преминали през цялата процедура за обежище и сега хората се връщат. 58% през 2015, този процент спадна на 31% през 2017 година, т.е. увеличава се броя на хората, които трябва да бъдат върнати. От статистиката на Евростат личи, че е, общия брой на върнатите, въпреки политическите усилия, спадна с почти 20% през 2017 година. Видяхме също така, че дела на върнатите също намалява от 46 на 37% през 2017 година по ред причини. Основната причина може би е, че голям част от хората да, да забавя ли малко? Добре. Голям брой хора от Западните Балкани бяха върнати през 2016 година. Тяхното връщане като цяло е по-лесно. През изминало миналата година а, видяхме, че доста добре върви връщането към държави, които ни сътрудничат. Бяха сключени споразумения за реадмисия, получихме подкрепа от Frontex. Тоест, страните членки все по-успешно успяват да връщат мигрантите. Но връщането на мигранти към държави, които не са склонни да ни сътрудничат, да е, мигранти от тези държави продължават да пристигат и да е, остават. Тези хора нямат право да е, останат в Европейския съюз, но техните държави по происход отказват да ги приемат. Тоест имаме нужда от по-добро сътрудничество с държавите по происход, за да може да се осъществява връщането. На европейско равнище ние правим всичко, което е по силите ни, за да гарантираме връщането. Европейската служба за гранична и брегова охрана има всички правомощия да подкрепа страните членки при връщането. Агенцията за гранична и брегова охрана организира, координира 111 операции по връщането с страните членки в сравнение с 39 такива операции за същия период на 2016 година. Виждаме едно доста голямо увеличаване. Доста сериозна работа за мрежата за връщане и интеграция в Европейския съюз започвайки работата на 1 юли, това ще ни помогне да подпомогнем връщанията в Европа и също и разглеждайки възможностите за иновативни пакети за интеграция. И нашето предпочитание остава, тук искам да подчертая, към доброволното връщане. И виждаме, че най-накрая сега държавите членки имат функционираща система за доброволни връщания. В няколко случая това беше финансирано директно от нашите европейски средства. Ако разглеждаме тук статистиката виждаме едно намаляване с 20%. Но като разглеждаме доброволното връщане, изобщо а, няма как да не мислим и за недоброволното насилствено връщане и там, където работят доброволните връщания, именно където а, има заплаха от насилствено връщане. Именно тук е причината, поради която ни е нужно сътрудничество с държавите по происход и това е и причината, поради която а, ще ни трябват европейски решения, а не толкова различни, разнопосочни, двустранни споразумения. Нека също така кажат и това, което беше казано от председателя, наистина ние като комисия предпочитаме също да включваме, когато е възможно, споразумение за връщане, така както каза и председателят, че е предпочитанието на а, парламента, но има вече съществуващо международно задължение в това отношение. Трябва да вземем предвид и политическата чувствителност в някои трети страни, където има административни обстоятелства и е важно да има сътрудничество за постигане на резултати, като в същото време се спазват съответните европейски и международни правила и закони. Но когато нашите партньори не искат да сключат такова споразумение за връщане, е важно да говорим за тези а, обстоятелства, които не създават нови права и а, задължения. Те са оперативни процедури, които структурират а, сътрудничеството по а, връщането на съответните граждани. И това води до много сериозни резултати през 2017 година. Престиганията в Европейския съюз са доста по- намалени, отново благодарение на нашите усилия. Виждаме а, е, пряка връзка между това намаляване и а, ефекта, а, е, който наблюдаваме от тези а, е, споразумения. И това са Гвинея, Бангладеш и други, вече те поемат пълна отговорност за своите граждани, които нямат право да останат в Европейския съюз и а, се предприемат стъпки за документирането на тези процеси. Доста сериозни стъпки са предприяти. От последния път, когато бях тук, макар че статистиката е доста скромна на този първоначален етап. Няма да преповтарям това, което ви изпратихме в писмен вид в началото на този месец. доста сериозни развития от последния път, когато бях тук. Няма да преповтарям и това, което сме включили в доклада от 16 май. Нека само да подчертая няколко момента за няколко от държавите. Ако не спомена конкретна държава сега, не означава, че не може да повдигнете този въпрос, в, когато провеждаме дискусия. Но много сериозен напредък е постигна последните няколко месеца е Гамбия. Гамбийските власти ни информираха, че има политическо споразумение по текст, който ние наричаме добри практики за идентификация през май месец това и ние от своя страна също приехме и така това ще влезне в сила след около 6 седмици. Те искаха да имат един малък период за въвеждане, така че сме го приели. Афганистан. А, парламента много отблизо седи случващото се там. Нещо много важно като новина. Последния, а, последното заседание на управителния съвет на Европейската служба а, за обежища и с временно изпълняващия длъжността директор се опитахме да организираме съвместна оценка от страна държавите членки и тълкование на обстоятелствата в държавата, за да може да се разграничат различните провинции, области и зони в Афганистан. Това е много важно от политическа гледна точка, защото ние имахме нужда от много по-добро съчетаване на решенията по отношение на Афганистан. Това продължава да бъде една от най-големите държави по происход. 2016 на второ място, 180 хиляди, 2018 42 хиляди и много рязък спад на 60 до 30% на степента на връщания. Много добре се осъществяват различните програми, гладко вървят. През май месец в Кабул проведохме четвъртото заседание на съвместния комитет. Много въпроси бяха повдигнати. също така използването на видеоконферентни връзки за интервю на кандидатстващите за виза и визите за придружаващи много индивидуални оценки. Бангладеш 2017 година гражданите на Бангладеш бяха най-големия брой неафрикански граждани, които идват от Средиземноморието. Ние успяхме да идентифицираме условията, при които се е, документират. През април втората работна група проведохме и министр, министрите на външните работи решиха да ще потвърдят политическата воля за доброто осъществяване на стандартните оперативни процедури. Етиопия. Знаете, че процедурите бяха преди 2017 година. крайни срокове има ясни за издаването на документи беше предизвикателството там, тъй като имаше откази за издаване такива документи, за недоброволните връщания, но сега мисля, че вече става ясно, че трябва да се издадат такива документи за пътуване, пасавани, когато е потвърдена идентичността на лицето. Гвинея. Една от топ 3 държавите от Средиземноморието като източник. През юли 2017 година приехме рамка, която се прие от тяхна страна и я считат за доста полезна. Някои от държавите членки използват процедурите с положителен резултат, но ми се иска нашите държави членки да използват още повече от това. Започваме да виждаме и леко подобрение на взаимоотношенията с консулските власти и първата операция по връщане беше успешна. Така че бавен напредък, но връщането се превръща в по- цялостен, холистичен процес с повече достоинство. Благодаря много. Благодаря много, Саймон. Само с няколко минути е, разполагаме за въпроси. Преводачите прекъсват в 12.30 предоставянето на преводаческата услуга, както е според програмата. Мари Кристин. Благодаря, господин председател. Искам да напомня, че днес е Международния ден на бежанците и броят бежанци се увеличава с 3, милиади, 3 милиона. сирийци, афганистанци и сумалийци. И като ви слушам и като все пак не за първи път сме в подобен дебат, в който не споделяме становища. Вие говорите като че ли всички са хетерогенни някак като популация, като че ли всички са имали възможност да получат някаква подкрепа от съответните държави членки. Много добре знаем, че не е така. Афганците не са в това положение и а, много повече афганистанци се а, приемат във Франция, отколкото в Германия. Така че ви слушам с а, особено а, удоволствие в кавички за вашето предпочитание за вашето предпочитание за доброволното връщане. Това не може да бъде предпочитание, това е наше задължение. Не може да се връщат принудително лицата. Вие казвате, че държавата членка има задължение да приеме съответното лице, но имаме и член 13 от Картата за правата на човека, според която всеки има правото да напусне своята държава и да участва в съответните процедури. Това обаче не съм убедена, че за Етиопия и за Судан може да се отнася, тъй като там имаше различни цифри, които се цитираха. Голям брой от върнатите в Судан веднага са били измъчвани след това. Така че искаме да а, намалим броя а, бежанци в Европейския съюз, но това им е функция от това, което се вклю... случва в а, света. Иначе ако искаме да помогнем на тези хора, по-скоро трябва да имаме предвид какво се случва в света, а, защото иначе ще постигнем точно обратното. Ана Гомес. Присъединявам се към всяка дума, която беше казана от колегата Вержия. Току-що се връщам от мисията на нашата група по тероризъм в Катания, където действително можем да потвърдим, че броят потокът на мигранти и бежанци е сериозно намалял, но също така мога да потвърдя, че е, има наистина такова впечатление, че някои държави членки не само не могат, те нарочно позволяват на мафията и каналджиите да управляват е, трафика на, чув... на хора. И това мога да го потвърдя, защото виждам ферибота, който всеки ден пътува от Малта до Катания, знаеки, както ние знаем и комисията знае, че има огромен скандал за различните схеми в Малта, шенгенски визи, как се продават в Алжир, в Либия, с хиляди хиляди. Всеки може, след като си е получил такава виза от Малта, да се качи на ферибота и няма контрол в катания. Както ни беше казано от италианските власти, определено не на а, пристанищата, проблемите се случват на а, летищата от а, именно този тип. Добре, държавите членки, да кажем, искат а, трафикантите да, се, да си а, управляват своя бизнес. Но вие споменахте за тази програма с а, Върховния представител на ОНЕ за бежанците и а, Международната организация по миграция за връщането в собствените им държави. Какво ще каже комисията за това, че последните санкции на ОНЕ към Либия включва 6 души, трима от които с а, а, история на а, военни командири, които са били а, финансирани от Европейския съюз и, и са управлявали а, центровете за задържане, където а, има мрежи за изтезание, където са се осъществявали мрежите, а, посредством които са се качили хората на корабите и така нататък. Операция София, а, която не може да ам, спаси хората. Непрекъснато се обвиняват НПО-тата, които действат там, но, но тези неправителствени организации отиват и спасяват а, давещите се, защото няма кой друг да го направи. Операция София няма а, мандата, няма правомощите да го направи въпреки че имат техническите възможности да отидат в морето и да спасят корабите и хората. И така, въпросът ми към вас, господин Мордио, тъй като споменахте тази а, програма, може ли комисията да се отчете за това финансиране на хора, които са извършвали такива а, ужасни неща в а, центровете за задържане и които сега са в списъка а, на а, ООН. Аз ги обвинявам за това, че а, абсолютно нарочно са се използвали, възползвали от а, своята позиция на а, за от своите правомощия. Председателят ще преключат работа в 12.30 работата си заради своите стачни действия, казва председателят, защото това е и краят на засед... обявение, край на заседанието, добавят преводачите. Елизабета Сържентини има думата. Благодаря много за Джу... Юдит Сържентини, извинявайте. Много а, се радвам, че има повече съдържание и повече данни във вашия доклад, но ми се иска и още едно желание да споделя. Дали ще е възможно следващия път държавите, които споменавате в писмен вид, да бъдат включени в една таблица. Етиопия имам предвид. Броя връщания там ще бъде нисък, но е интересно да се види, защото това, което вие ни показвате в момента е победителите във връщанията, а пък за нас ще бъде интересно да видим какъв е резултата при всички а, връщания, дали са официални или неофициални, които споменавате. По Пропуснах първите две минути от вашето изказване, така че може да сте засегнали този въпрос, но все пак. Може ли да ни кажете в Тунис и Марокко и другите държави, кои са а, трудните моменти. Винаги винаги се говори за Европа и връщането на хора, които просто пътуват в Тунис и Марокко. И доколкото разбирам, Тунис и Марокко не искат да сътрудничат в това отношение. Сменяме ли нашия списък от желания като Европейски съюз за тези а, споразумение за връщане. Макар да съм скептично настроена, смятам, че а, политиката за обежища трябва да върви с политика за връщания. Къде сме в това отношение? Няма напредък, но има ли нещо от наша страна, което можем да направим, за да организираме този напредък? После Етиопия. И знам, че това е още една тема в дневния ред утре. А, и аз се радвам, защото ми се иска да кажа, че отговорите трябва да а, получават своя. Тоест, въпросът трябва да получат своя отговор на време. Но това е трудно споразумение, което не е публикувано, а беше. А, изтече информация за това, но беше гласувано на. А, съвет на министрите. На министрите на селското стопанство няма значение. И беше казано в това споразумение, че не могат да се махнат части от него и там говорим не само за а, доброволни връщания, но и за принудителни връщания. Казва се, че Етиопия а, приема недоброволни връщания. И това не е в съответствие с това, което говорихме по темата с Абиджан и също не е в съответствие с това, което чувам от е, етиопското посолство. Може ли да ни кажете малко повече за такъв един документ, който не е публичен, който обаче е гласуван в съвета и ще може ли Европейския парламент да види този текст официално и как може такъв текст да се използва като основа за връщания? Две минути имате за отговор с превод. След това ще продължите на английски язик. Благодаря много. Ще започна с казаното от госпожа Вержия. Вижте, много е важно а, да подчертая още веднъж. Нито едно връщане от принудителен характер не е възможно без индивидуализиран процес, който много а, подробно разглежда конкретната ситуация на съответното лице, конкретната ситуация а, в държавата, от която идва а, лицето. Има и а, също така процеси на жалба в нашата процедура и те позволяват на лицето, ако не е доволно, да обжалва в съда. Много внимателни трябва да бъдем. Не говорим никога за връщане на хора, които, чието а, моби за бъженски статус са одобрени. Става въпрос за лица, които на индивидуална база не са а, а, определени като бъженци. И тук мисля, че сте съвсем права, тук сме съгласни и двамата с едно и също, че съществува много голяма степен на разлики между степенти, степените на обежище между 1% в една държава членка и 99% в друга държава членка варира, да речем, при афганистанските граждани. Ето защо аз приветствах факта, че първат, първите а, такива условия са очертани от ЕАСА. Преводачите няма да продължат работа след а, предварително оповестеното а, след предварително оповестената продължителност на заседанието, което беше 12.30. Благодаря ви за вниманието. Приятен ден. Also bring much more consistency in what we're doing and help also disincentivize asylum shopping. Now again, on the question of voluntary return versus forced return, let me be very clear. Our